пленарната сесия, прекъсната на 29 март 2012 година за възобновена. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие днес да приветствам с добре дошли на първото им пленарно заседание в Европейския парламент 12 членове със статут на наблюдатели от Харватия. Уважаеми колеги от Харватия, днес вие за пръв път заемате своите места тук в пленарната зала. От днес нататък ще участвате в заседанията на ресорните комисии, в заседанията на политическите групи, ще участвате в разискванията в рамките на тези заседания. Така добре ще подготвите, ще съпътствате все още несъстоялото се присъединяване на страната ви към Европейския съюз? Ще представлявате интересите на вашите граждани преди държавата ви да е станала пълноправен член на Съюза. Както вече знаете, госпожи и господа, договорът за присъединяване е ратифициран. Да се надяваме, че на 1 юли 2013 година Харватия ще стане 28-ят член на Европейския съюз. Das wird ein historischer Tag sein für Kroatien. Това ще бъде ден с историческа значимост за Харватия. Смятам, че денят ще е от историческа значимост за целия Европейски съюз и за целия регион на Западните Балкани. Госпожи и господа, Днес сред нас са нови колеги от страна, чието присъединяване предстои. Към момента те са със статут на наблюдатели, след това ще придобият статут на пълноправни членове. Присъствието на тези нови колеги тук означава, че въпреки кризата, която разискваме всеки ден тук, Европейският съюз като инструмент за сътрудничество между държави и отделни личности – не е загубил нищо от своята привлекателност. Има все още държави, които ни завиждат за интеграционния ни процес. Все още има държави и народи, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Нека не гледаме на това като на товар, а като на един огромен шанс за утвърждаването на европейската интеграция. Във връзка с това се радвам, че колегите присъстват днес тук сред нас. Радвам се, че въпреки положението, в което се намираме, има народи, които продължават да се стремят към членство в Европейския съюз. Доказателство за това стремление е присъствието на хрватските ни колеги днес тук. Още веднъж добре дошли. Das Protokoll der Sitzungen vom 28 протоколът от заседанията от 28 и 29 март, както и приетите текстове са ви предоставени. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема. Господин Димитър Стоянов